Госпожи и господа, нека започнем. Добре дошли. <clears throat> Колегите Кокс и Квашневски ще закъснеят. Затова нека продължим с заседанието. ще разговаряме с двамата господа в 13 часа. Да се надяваме, че ще осъществим този разговор въпреки обедната почивка, но двамата господа кацат малко след 12 тук в Брюксел. Господин Бютикофер ще трябва да се справи и без мен, така или иначе ще е по-добре за него да е без мен. Протестирам, господин председател. Предстои ни да гласуваме по становището относно споразумението между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. колегата Ромен Ойтен. Днес в 9.30 ще трябва да се срещне с един принц. За това ще трябва да гласуваме сега. Госпожо Омен Ройтен, искате ли да вземете думата? Не. Ще гласуваме електронно, тъй като е предвидено само едно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 34 гласа за, 5 гласа против. Приема се. Поздравления!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 против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се. Още веднъж 87 за, против,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 Äh, die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 28 гласа. 8-8 за, против, въздържали се, приема се 8-9 за, против, въздържали се, отхвърля се 90 за, против, въздържали се, приема се 9-2 за, против, въздържали се, отхвърля се 9-4 и 9-5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-6 с устно изменение, номер 2 за, против, въздържали се, приема се. 9-7 и 9-8 за, против, въздържали се, приемат се. Компромис 5 с устно изменение на колегата Ковачев. Благодаря, господин председател. Предлагам устно изменение за изяснение на задачите, свързани с сигурността. Добавяме формулировката събития извън Европейския съюз. Мисля, че трябва да добавим това изменение, тъй като СВД работи по явления извън Европейския съюз. Кой е за компромис 5 с това допълнение?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 въздържали се, отхвърля се 100 и 5 е покрито от компромисно изменение 1. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 124 за, против, въздържали се. Още веднъж. 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 отпада, 129 е отеглено, компромис 8. Роберто? Има техническа грешка в списъка за гласуване. Сто двадесет и четири бе прието. но срещу него би трябвало да има минус в списъка за гласуване. Има техническа грешка. Вместо минус е вписан плюс. Do you accept that we vote again? Съгласни ли сте да гласуваме още веднъж по 124? Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Трябва да се върнем назад в списъка. 125. 125 за, против, въздържали се. Не е ясен резултатът. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 136 и 137 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за. Сусно изменение, внесено от Ана Гомеш. Госпожа Гомеш. Предлагам да добавим едно дребно изменение в средата на изречението, като се има предвид, че повечето делегации на Европейския съюз имат звена за контакт за правата на човека, за да се гарантира, че правата на човека и най-вече правата на жените се отчитат във всяка служба на Европейския съюз. Първоначално, доколкото разбрах, правата на жените не попадат в правата на човека. И не разбрах защо. Но след това видях, че всъщност се включват в правата на човека. Така че, Ана, предлагаш нещо, на което не мога да устоя. Кой е за това устно изменение? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 10 бис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 е включено в 10 бис, 157 и 158 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 100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 въздържали се, приема се. Компромис 13. Кой е за компромис 13? Против? Въздържали се? Приема се. 179 за. Господин Сариош Волски. Не мисля, че изменението ми 178 е включено в компромисно изменение 13. Затова настоявам да гласуваме по моето изменение. Но това бе компромисното изменение, договорено по темата географски баланс. Това бе и споразумението постигнато от групата на НП, господин Сарио Шволски. Но можем да гласуваме по изменение 178. Гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 179.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 въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно по 191. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменението се приема с 23 на 21 глас. Was is? Uh, it, is, is not, it didn't work for Milan No, you closed the vote, that's why. Ah, I closed it too early. Then let's open it again. Прекалено рано приключихме с електронното гласуване. Нека гласуваме тогава още веднъж електронно по 191. Господи. Still three missing. Все още липсват три гласа. Сега всички гласуваха. Приема се с 27 на 21 гласа. По 192 няма да гласуваме, тъй като е техническо изменение.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 сътрудничество между отделните политически групи. Кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Тридесет и шест за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 и 39 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 40 за,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 против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Гласуваме електронно по 59. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 на 28 гласа. 60 за, против, въздържали се. Отхвърля се 61 за, против, въздържали се. Приема се 62 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 63 64 за, против, въздържали се. Приемат се. 65 за, против, въздържали се. Приема се. 66 за, против, въздържали се. Отхвърля се.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 Отхвърля се с 23 на 28 гласа 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. 9-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-2 за, против, въздържали се, приема се. 9-3 за, не. Гласуваме по 9-5 за, против, въздържали се. Не беше ясен резултатът. Кой е за 9-5? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 9-7 за, против, 9-7. Кой е за 9-7? Против? 9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 Бюджет 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт едно.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 гласуването. Приема се с 38 гласа за, 12 гласа против и 1 въздържал се. Благодарим ви. Кога ще влезе текстът в пленарната зала? Предстои изявление на госпожа Аштън през май, така че е по-вероятно текста да бъде обсъден в пленарната зала през юни. Би следвало да го обсъдим в присъствието на госпожа Аштън. Затова преди заседанието на групата ще разговарям с докладчиците и докладчиците в сянка, за да доуточним някои детайли. Виждам, че много от измененията на либералите не бяха приети днес. Можем да постигнем някакъв компромис по тях. Така ще ни се наложи преди пленарното заседание да разговаряме още веднъж. Госпожа Льосинг. Не съм съгласна. Не виждам никакви основания за такова решение. Междувременно вече много подробно обсъдихме всички компромиси, проведохме многократни дискусии и съм против едно такова отлагане. Скъпа госпожо Льосинг, през май госпожа Ештън няма да присъства на пленарната сесия. А хубаво би било да обсъдим нещата и с нея. Така ми се струва по-смислено през юни да можем да го обсъдим в нейно присъствие, за да, така, да не си хабим на хаос патроните. От името на социалистите обявявам, че ние сме против отлагането, казва госпожа Гомеш. No, Was? support the position of Mrs. Lozing. Аз подкрепям позицията на госпожа Лозинг. ние не говорим за доклада на госпожа Лозинг, говорим за доклада Брок Галтиери. А, това е вече съвсем различно. А сега ще дойдем и до темата, ще отложим ли доклада Лезинг, но за сега разговаряме за отлагане евентуално на обсъждането в пленарна зала на доклада Брок. И така, сега преминаваме вече към износа на оръжие. Господин Лисек поиска думата. Дякую, bardzo. Дякую, bardzo, благодаря, господин председател. По определени причини бих искал да съобщя следното. Налага се е, да обсъдим нещата с държавите членки. И за това е, Мислихме и по въпроса дали не трябва да отложим гласуването, но все пак е, в момента смятаме, че е редно да гласуваме доклада. И така, тогава гласуваме. Госпожо Лезинг, ако вие нямате какво да добавите, е, в началото можем направо да преминем към гласуване. 65-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Искате проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се 21 гласа за, 21 против. 66-то изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 69. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 70 за, против, отхвърля се. Сега 73-то изменение. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. А, да, социалистите смятат, че е прието. Ще направим проверка, ще има съмнение. Изменение 73, електронно гласуване. Край на гласуването. 21 гласа за, 19 против, приема се. 74-75. Кой е за? Против. Въздържали се. Проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 29 гласа за, 20 против. Приема се. 79. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. 84-то изменение. Електронно гласуване. Край на гласуването. 29 гласа за, 20 против. Приема се. Компромис 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 96-то изменение в две части. Кой е за първата част? Кой е против? Налага се да направим проверка. М не става дума за ботокс, а за тулбокс тук. Отхвърля се. Гласуваме по втората част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6, кой е за? Против, въздържали се, налага се проверка. Die Край на гласуването освен ако колегата после от е, е, не успее да е, гласува. Ако не, не прокараме решението, вие сте виновен, колега Посъл. Да. да, ще забавим малко нещата. Добре, 104. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 105. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 106. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 107-108 е, е езикова поправка. 109. Е, Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 111. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 112. За? Против? Въздържали се? Приема се. 112. Край на гласуването. 28 гласа за, 21 против. Е, това е резултата от електронното гласуване. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, Въздържали се. Проверка. Не, не. От, отхвърли се. Съвсем ясен резултат. Компромис 8. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 22 zu 24 abgelehnt.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 Enthaltung? Check. Kompromiss 9. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 22 гласа за, 24 против, 5 въздържали се, отхвърля се. Сега 123-то изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 128 изменение кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 131, 132 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против. Проверка по 136. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването.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 Компромис 10. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 22 гласа за, 24 против. Това е моята прогноза за резултата. Сега ще проверим. И 5 въздържали се. Така си мисля, че ще бъде. Ще видим. се. Край на гласуването. 22 гласа за, 24 гласа против, 5 има въздържали се. Отхвърля се. <laughs> It's always 9, 29 uh, if ECR says yes and if it abstains is it... А, да, когато имаш наблюдение върху залата видиш, че 29 е, до този момент са казвали да, да, да, пък изведнъж се променя картината, знаеш. 142 за, против, въздържали се. И така, още веднъж. 142. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 146. 146. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 147. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 149 за, 149. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 150. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 151. За. Против въздържали се, отхвърля се. 154. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Не, има устно изменение към 154. Това е а, устно изменение към 8, което бе гласувано вече. Има нов параграф 24а. Не, очевидно става дума за грешка в списъка. Имаше е, грешка в е, предварително раздадения списък за гласуване. Но ние вече гласувахме и отговорът бе, че се приема. 155. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 156. За? против. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, налага се проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се 27 гласа за, 23 против. 160. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, приема се. 164 отпада в този случай и сега няколко идентични изменения. Кой е за тях, кой е против, въздържали се, приемат се. От 170 до 175 изменения на Кранберг е, можем е, е, амбок да ги гласуваме. Кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис едно. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Шестнайсто изменение е за, против, въздържали се, приема се. 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19. Лингвистична езикова поправка. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за,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 Налага се да се върнем. 43-то изменение не бе гласувано. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Компромис 3. Кой е за? Против? Компромис 3. Още веднъж. А, тук се опитва да ме объркат. Е, и така, кой е за, против, въздържа да направим проверка, електронно гласуване. Сега отново ще се получи резултат 22 на 24. Край на гласуването. 24 гласа за, 23 против. Приема се. 49. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 52. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за,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 текста с гласуваните изменения. Електронно гласуване, моля. Госпожи и господа, ако бяхте е, слушали е, аз ви предложих да отложим и тогава щяхме да си спестим доста работа. И така, отхвърляме е, при окончателното гласуване текста и го е, слагаме към дело. Hmm? It's me. It's only one plus. you know why? Because I have a plus here. If you want to know who was the one who has voted yes, the only one. господин Паску винаги е начало на списъка за гласуване в неговата група и той е единствения, който гласува с за. Не, това е госпожа Лезинг. Със сигурност този един глас, казва господин Паска. Всяка минута министърът на външните работи на Австралия ще пристигне, затова ви моля да останете в залата. Не дейте да се отклонявате. In between I have to make a telephone call, you know, take over.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 Ich eröffne jetzt die Sitzung. Председателят, откривам заседанието. Приветствам с добре дошъл министъра на външните работи на Австралия. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Добре дошъл. Имате думата. Verständlich.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 уважаеми господин Брок, уважаеми членове на Европейски парламент. За мен е огромна чест като министр на външните работи на Австралия да съм днес сред вас и да ви говоря за ангажимента ни с, в Азия. Имах удоволствието да разговарям с, министр, с посланици на държавите на Европейския съюз в Австралия. И аз ги уверих, че ние сме партньори, ние споделяме ангажимента за демокрацията, правата на човека и доброто управление. Координирали сме отговора си нееднократно. Австралия и Европейския съюз заедно приеха сан... санкции по време на демократичния процес в Миянмар, Бирма. Европейския съюз и Австралия също така подпомогнаха прехода на правителството в Фиджи към демокрация. Нашите общи корени идват от големите революции в Европа и ценностите на демокрация и права на човека. Нашата, нашият ангажимент за околната среда също са наследство от европейските ни ценности. Европейския съюз и Австралия са естествени партньори. Ето защо е забележително, че Австралия, по голяма част от население е дошло от Европа, се е ангажирала миналата година да си сътрудничи активно с Азия, както никога предви. Политиката на австралийското правителство е, че Австралия, благодарение на своето географско разположение, трябва да се ангажира по-активно в Азия и нашата политика се нарича Австралия в азиатския век. век. Господин председател, искам да подчертая, че революцията, която се осъществява в Азия през последните десетилетия, не е само економически преход. Става въпрос за една от най-бързите и всеобхватни модернизации, на която някои сме били свидетели в историята на света. Но тя представлява и цялостна революция, което е положително. Преди 30 години в Индонезия само две трети от децата завършваха начално училище. Днес, съгласно данните на Световната банка, почти всяко дете в Индонезия завършва начално училище. През 2009 година около един от 20 Извинете. В миналото близо един от 20 студенти в Тайланд, Хонг-Конг и Филипините достигаха до висше образование. А днес едно от всеки четири, всяко, всяко четвърто дете в тези страни завършва висше образование. Все повече азиатски университети се класират сред най-добрите на световно равнище. В през 2010 година детския паралич беше премахнат в Виетнам а през 1999 година 60 от деца от 1000 умираха от тази болест. Умираха. През 1999 година в Камбоджа само 53 момичета посещаваха начално училище при 100 момчета. Днес в Камбоджа 82 момичета срещу 80 момчета посещават средно образование. В Китай, Филипините, Малайзия и Тайланд има повече млади жени в университетите, отколкото мъже в края на миналото десетилетие. Виждате, че Азия се промени кардинално през последните 50 години. И това не е историята само на Китай, която държа да подчертая. Има и много други истории, като например историята на Монголия, която е най-бързо растящата економика в света с, с очакван економически растеж от над 50% тази година но а, страната в началото на 20-те години взе съзнателният избор да се превърне в многополюсна демокрация или, за да ми казано, да остави населението правото да избере своите управляващи. Монголия заслужава да бъде похвалена за това. Друг пример е Индонезия – тя е прекрасен пример за една многопартийна демокрация с свободни медии, страна, в която президентът и неговото правителство са отговорни пред един силен парламент. Страна, в която има обществени разисквания по всички важни за страната въпроси. Страна, която държи на правата на човека и в която полицейските и военни сили са отговорни и страна също така, която насърчава останалите страни в региона към а, демократичен преход. Президента на Индонезия посвети Мянмара и заяви, че мястото на войските е в казармите. Тя работи непрестранно за насърчаване на мирно развитие и демокрация в страните. А самата Индонезия е развиваща се страна. Има и много други истории в Азия. Не бива да забравяме и Япония. Не можем да подценяваме японската демокрация. Не бива да пренебрегваме фактът, че японското правителство днес по демократичен начин се изправя срещу предизвикателствата. Япония игра много важна роля в решаване на международни кризи. Това е една много активна демокрация, която се справи с смяната на множество правителства. И за нас в Австралия е много важно да не забравяме нито една от тези истории, които са част от цялостната революция в Азия. Ние в Австралия признаваме, че макар 50% от световното производство да се намира днес в Азия, скоро Азия ще започне да, да потребява 50% от това производство. И това се дължи на увеличаването на средната класа в Азия. През 2300 година ще има 2,5 милиарда представители на потребителите от средна класа в Азиатско-Тихоокеанският регион. Има също така и много динамично развитие на, власт, на демо, демографско отношение в Индия и Австралия, например. През 2030 година средната възраст на населението на Индия ще бъде от 29 години. Има обаче и две заплахи пред тази тенденция за развитие на страните, които се развиват по стъпките на Тайланд, Корея и Сингапур и преди това пътят на Япония, а именно индустриализация и демокра... преход към демокрация. Има две заплахи към тази тенденция на развитие. Първата е заплахата от средният доход. Има проблеми свързани с корупцията, сериозни бюджетни проблеми, които възпрепятствате си държави да преминат от, страни, от страни със среден доходи към богати страни. Това са проблеми, които могат да бъдат продоляни чрез политически реформи, вече започнати в редица от тези страни. Втората опасност, и тук ще се позова на доклада на Световната банка Китай 2300 година. Тук се, обясни, се представя опитът на Китай през последните 30 години като изключителен економически модел и се хвалят различните постижения в, в изграждането на модерна инфраструктура, например. Но в същият този доклад се призовава към нова вълна на политически и економически реформи, за да се насърчи една економика, основаваща се на пазара и в като да се гарантира законодателна, прав... законодателна рамка за корпоративните отношения. По този начин Китай ще може да избегне заплахата да остане страна с средни доходи. Тези препоръки могат да се приложат и към други държави от региона, които трябва да се справят с предизвикателството на реформите. Това е заплахата от оставането като страна с средни доходи. Втората заплаха идва от рисковете свързани с сигурността, дължащи се на спорове, свързани с територията. Видяхме такива спорове в Южно Китайско море и Източно Китайско море. Австралия не взема страна в тези териториални спорове, но ние се стремим към постигане на споразумение в рамките на международното право, включително и в рамките на Конвенцията на ООН относно морското право. Смятаме, че има голям потенциал за сключване на споразумения за споделяне на суровините между спорещите страни. и за други думи казано, да се забрави за малко спорът относно суверенитета върху територията и да се съсредоточим върху ресурсите и споделяне на, на доходите от тези ресурси. Има три такива прецеденти в Южно-Китайско море. В момента има териториални спорове между Китай и Виетнам, между Китай и Филипините и между Китай и Борнео. Тези спорове могат да доведат до неразбиране и дори може да се стигне до употреба на сила. Същото въжи и за спора между а, Китай и Япония. Насърчаваме диалог а, относно спора в Южно-Китайско море за да се види какви са шансовете за сключване на споразумение относно суверенитета, за да не се продължава споровете относно териториалният суверенитет. Отношенията ни с Китай стават все по-важни за нас. Преди две седмици министър-председателят на Австралия успя заедно с, с, с, министър-председателят Ли да сключи споразумение споразумение за стратегическо партньорство. Част от това е да има годишни срещи между двете страни. Бих искал да прочета, да цитирам бившият министр-председател на Сингапур относно Китай. Цитирам. Мирът в Тихоокеанският регион започва с промяна в отношението на Китай. Китай, който се опита да, да забави своето развитие и да образова своето население, да се превърне в една по-космополитна и по-отворена към външните страни държава. Няма нищо неизбежно в траекторията на развитие на Китай. Няма нищо неизбежно в конфликта между Китай и Съединените щати. Като съюзник на Съединените щати ние вярваме, че подемът на Китай е положително нещо за целият свят и не смятаме, че конфликтът трябва да се обмисля по някакъв начин, от който и да е актьорите в този регион. Смятаме, че едно добро сътрудничество с Китай ще бъде положително и за нас, и за целия свят. свят. Ние смятаме, че има място за едно а, добро и под, добре адаптирано присъствие на Съединените щати в региона. То ще допринесе за продължителният мир и просперитет в региона. Друг проблем е кризата на Корейският полуостров. През а, десетилетията американското правителство винаги е играело роля на стабилност и умиротворяване. Днес Съединените щати гарантират на сигурността на Япония и Южна Корея пред все по-запушителното поведение на Северна Корея. Нека искам да кажа няколко думи за страните от организацията в, Южно-Източна Азия. Тя обединява 10 страни и Австралия играе много важна роля в този регион. Аз винаги съм се опитвал да допринеса, доколкото е възможно за дейността на Асоциацията на страните от Юго-Источна Азия, тъй като тя си даде сметка за промените в Мянмар, Бирма много преди останалата част от света. Още тогава страните от АСЕАН твърдяха, че реформите на президента на Мянмар ще бъдат необратими, че действително се случва нещо важно в тази страна. Правителството пое риска да върне армията обратно в казармите и да поеме по пътя на демокрацията. И се оказа, че мнението на Асиан беше напълно вярно. Когато посветих а, миналата година Мянмар, казах на президента Тин Син, че Австралия вдига всичките амбаркото и санкциите си от Мянмар, Бирма. И се радвам, че нашият пример беше последван и от други наши партньори. А сега също така е в центъра на културното, економическо и социално интегриране на региона. Регионалното сътрудничество е ключов елемент да се гарантира, че економическият растеж в Юго-Источна Азия и в цяла Азия ще продължи, носики социални ползи, като например премахване на дискриминация, неравенството между половете и чрез увеличаването на средната продължителност на живота. Благодаря ви, господин председател, за честа да с... и тази възможност да се обърна пред вашата комисия. Ще се радвам да отговоря на въпросите на, ваш... на членовете на вашата комисия. Председателят, благодаря ви за чудесните уводни думи. Радвам се, че ще проведем това разискване с вас, тъй като ще можем да погледнем на този континент от по-различна перспектива. Разговорите ни днес са свързани и с преговорите за рамковото споразумение. Но позволете ми да прекъсна разискванията за малко. Арамейците в Европа молят за нашата подкрепа във връзка с сирийския православен глава на църквата в Сирия и главата на гръцката църква. В Сирия е имало инцидент и ако ми позволите, ще се опитам и от ваше име да се опитам да изразя нашите съболезнования и пред Европейската служба за външни действия. Госпожа Гомеш. Благодаря ви, господин министър. Бе удоволствие за мен да изслушам изложението ви. Споделям анализа, който изложихте за историите, свързани с успехи, но и за заплахите, Имам един конкретен въпрос. Имайки предвид анализа, който направихте, бихте ли казали, че Китай може да бъде свидетел на явлението на така наречения економически балон и как ще се отрази това върху гражданите? Какво смятате ще проистече от действието или бездействието на Китай спрямо Северна Корея, като се има предвид колко важна е позицията на Китай в това отношение? Искам да поговорим и по въпроса за данъчните убежища. Сингапур и Хонг Конг се превръщат в най-важните данъчни убежища в света, най-вече за субекти от Азия и от Китай. Наблюдава ли се това наблюден... изявление, извинете, с загриженост в региона и най-вече в Австралия, тъй като то засяга пряко върховенството на закона, пряко е свързано и с заплахите, за които говорихте във връзка с демокрацията. Но искам да наблегна на върховенството на закона. Видяхме какъв чудесен напредък бе постигнат в Индонезия – няма такъв напредък към момента в Китай. Другият ми въпрос е свързан с Бирма или Миянмар. Упоменахте промените, на които бяхме свидетели там и които бяха предугадени от Азия. Няма ли опасност във връзка с тези промени? Аун Сан Суши е член на парламента, но всъщност страната не е установена демокрация. Как ще окачествите поведението на Аун Сан Суши и нейната партия във връзка с дискриминацията спрямо общността на рохингите? И последният ми въпрос Големият успех в източен Тимур, за който голяма роля изигра и Австралия. Как протичат вашите преговори с източен Тимур за нефта, който е толкова важен за страната? Госпожа Нец, моля да се ограничите в рамките на по-малко време в сравнение с Ана. Ана винаги има нужда от много време, когато се изказва, защото знае толкова много. Госпожа Нец, ще се опитам, господин председател. Всички знаем, че винаги сте много сбит. Ще се опитам да последвам вашия пример. Господин министър, добре дошъл. Благодаря ви за изложението. Няма да ви разкажа историята на живота си, не би било интересно да ме изслушате, но мога да ви кажа, че моят съпруг и аз сме посетили немалко от страните в Юго-Источна Азия. Имахме възможност там да четем преса на английски език, тъй като нямахме достъп до преса на други езици. В сингапурските вестници се цитираше китайската преса. Твърдеше се, че Крис Петън е чудесен танцор на танго, нещо, което в Китай явно се смята за обидно. Всички тези страни се променят. Бяхме свидетели на тези промени и бяхме свидетели на усилията от страна на Австралия, на австралийските правителства да подобрят отношенията си с тях, с всички свои основни азиатски партньори. Справо посочихте, че напредъкът по пътя към демокрация в някои страни от региона е впечатляващ, но в други страни, като например Камбоджа, са установени много жестоки режими. Достойно за презрение е отнасянето на Камбоджа към опозицията, например. Каква е позицията на вашето правителство, господин министър, спрямо Тайван? Какво е вашето становище? Какво е значението според вас на Тайван, като се има предвид случващото се в двете китайски морета? Между другото, имах удоволствието да посетя и вашата страна, когато пътувах в региона. С интерес ще изслушам отговорите ви. Благодаря ви. Thank you, chair. Госпожа Телхарус. Благодаря, господин председател. Ваше превъзходителство, позволете ми и да ви приветствам с добре дошъл в Европейския парламент. Възхищавам се на австралийските граждани. Високо оценявам водещата роля, която играе Австралия в развитието на страните от Азиатско-Тихоокеанския регион. Имам личен опит в това отношение. Австралия играе важна роля и за насърчаването на мира и установяването на по-добри отношения между азиатските страни. Представителят в Организацията на Обединените нации е бивш министър на външните работи на Австралия. Пожелавам ви успех по време на преговорите за споразумение за партньорство качеството си на докладчик ще направя всичко възможно, за да допринеса за този процес. Господин Бютикофер. Министър. Благодаря, господин председател. Господин министър, първият ми въпрос е свързан с анализа ви на въздействието на връзката между Европейския извинете, между Съединените щати и Азиатско-Тихоокеанския регион върху АСЕАН. Скорошните мерки, предприяти от Китай, могат да доведат до немалко напрежение на ниво АСЕАН. Какво е вашето мнение по този въпрос? Вторият ми въпрос е свързан с отношенията между Австралия и Китай. Заявихте, че е установено стратегическо партньорство. То на ценности ли или на интереси се основава? Какво е в основата на това партньорство? Цитирахте Ли Гуаньо и в този цитат той явно твърди, че промяната в ролята на Китай, развитието на тази роля, пряко е било зависимо от е, отношенията между Запада и Китай. Приемате ли този анализ? Поведението на Китай не се ли дължи на самия Китай или просто отразява нашите действия спрямо страната? Казахте, че Китай ще изиграе положителна роля, но колко време ще продължи тази положителна роля, като се има предвид, че външната политика на Китай става все по-настъпателна? Ще коментирате ли промените във външната политика на Китай, най-вече във връзка с островите Uh, you, uh, в китайските морета. Следващият оратор. Um, Благодаря, господин председател. Uh, приятно ми е да поздравя господин Кар в нашата комисия. Кипър, Малта, Австралия спадаха към по-широките граници на Обединеното кралство. Особено приятно ми е да ви поздравя. Да, стана дума вече за Индия, за Япония, за Китай и за техните взаимоотношения с Европейския съюз. Но интересно е да видим, естествено, австралийския поглед и вашия поглед върху нещата. Какво е, е вашето отношение към е, мисиите на Европейския съюз от типа на Атланта е, и е, борбата срещу международния тероризъм? Още повече, че е, ако си спомняте, е, в вашия регион имаше много жертви в резултат на бомбени атентати в Индонезия на остров Бали. Бих искал да насоча вниманието ви а, и към а, въпроса за а, суверенитета на някои а, територии. Аз самият дълго време се занимавах с а, а, Тайван а, и а, си спомням, че имаше а, и териториални претенции а, а, продължение на дълго време, които създаваха напрежение в а, взаимоотношенията между Китай, Тайван и е, нещата опираха най-вече до островите в Южно-Китайско море. В е, юго источна Азия има е, една силна и голяма а, държава, а, англоязична, това е вашата, тя е в тесни взаимоотношения и с а, на Индия, където също има а, силно а, влияние по отношение на източен Тимур, бе споменато вече, че е, бе постигнат успех, но не смятате ли, че едно засилено сътрудничество и обмен на информация относно територията на източен е, Тимур би допринесло за стабилизация в е, района? Сега ще чуем и нашият председател на делегацията Европейски съюз е, Австралия. Благодаря, господин председател. Е, много ми е приятно да ви поздравя, господин министр, в Европейския парламент и в нашата комисия. Моите забележки се отнесят не толкова до външната политика, колкото до е, общите взаимоотношения между Австралия и Европейския съюз. Ние сме провеждали съвместни съвещания между депутати на Австралийския парламент и Европейския парламент. От е, много години датират е, парламентарните контакти. Е, през март тази година бяхме в Сидни, в Канбера и други градове на вашата страна. Опитваме се да интенсивираме парламентарните контакти. Как Австралия разглежда гледа на динамичното развитие на азиатския пазар, изглежда ли ви Европа и европейският пазар склеротичен, бавно развиващ още повече, че напоследък ние имаме проблеми в еврозоната? Вие се опитвате да разкривате нови пазарни възможности в е, Азия. Дали е, тези е, по-динамични контакти с Азия в економическо отношение ще се отразят на взаимоотношенията ви с традиционния економически партньор Европа. Що се отнася до Тихоокеанския регион, Европа е, разполага с най-голямата общност. Е, там 650 хиляди са е, европейските граждани, които са се заселили в региона. Смятате ли, че и по тази причина ще не е добре да се засилят взаимоотношенията също време, но това ще хвърли и нова светлина върху взаимоотношенията ни във връзка с източен Роман Тимур, с островите, Соломоновите острови и други територии в Тихоокеанския регион. Какви са австралийските цели по отношение на no, so many questions. <laughs> I will propose... G20 и G8. Така. След това ще дадем думата и на госпожа Егле и на останалите колеги, които поискаха думата, но първо давам думата на министър. Благодаря, господин председател. По отношение на съвета за сигурност, нашият ангажимент ще се съсредоточи върху умиротворяването. Имаме опит в източен Тимор и Соломоновите острови при възстановяването на мир след много продължителни конфликти. И а, сега сме се насочили към усилията на ООН за установяване на мир в Африка. Голяма част, част от работата на съвета сигурност на ООН е насочена към конфликтите в а, Африка и нашият опит е, от е, източен Тим, Тимур и Соломоните острови е много ценен. В е, отношение на Г20 ще се съсредоточим върху създаването на заетост и економически растеж. Обсъдих тази въпрос вчера с партньори от ваша страна и мисля, че предвид настоящата ситуация имаме интерес помощта на Европейския съюз да се насочи повече към източният регион, а австралийската е повече към Африка, т.е. трябва ни по-високо равнище на сътрудничество. Въпросът на господин Танък за момента не се обсъжда споразумение свободна търговия между Австралия и Европейския съюз на този етап. За момента обсъждаме едно рамково споразумение. Ще видим какви са перспективите от тук нататък. По отношение на Индия, ние им дадохме това, което най-много искаха, а именно възможност за износ на урани. На урани, извинете. Т.е. вече има възможност за износ на уран от мини в Австралия към Индия. И сега вече Индия е готова да обсъжда стратегически важни въпроси от Фиджи през Индийският океан до въпроси като Иран, които до момента не бяха обсъждани. т.е. ние се стремим към по-тясно сътрудничество и евентуално тристани среща между Австралия, Индия и Индонезия, например. подарянето на ресурсите е, се осъществява в рамките на едно споразумение, подписано от двете страни, което е основата на нашето партньорство с Индия. Споделят се ресурсите и печалбите се поделят съответно възоснова на скучното споразумение. Имаме много добро сътрудничество с Индонезия в борбата срещу тероризма и държа да подчертая огромните усилия, които които полага Индонезия през последните 10 години Индонезия е предприела съдебни дела срещу над 700 терористи и осъдила над 400. Работим в тясно сътрудничество с индонезийските полицейски служби и един от големите успехи на Индонезия е достойната за пример работа в борбата срещу тероризма след бомбаните атентати на остров Бали през 2002 година. Сега се връщам на въпроса, повдигнат от госпожа Гомеш, свързан с Китай и Северна Корея. Отбелязваме положителната роля, която играе Китай, опитвайки се да повлияе на поведението на Северна Корея. Знаем, че Китай има, е държавата с най-голямо влияние върху севернокорейският режим и предполагам, че Китай няма да иска да сподели с останалата част от света всъщност как, колко точно е голямо влиянието на Китай върху тази страна, но все пак трябва да отбележим и похвалим положителната роля на Китай. До момента не сме, чу, не сме обсъждали проблеми, свързани с притеснения за превръщането на Хонконг и Сингапур в данъчни обежища въпрос, който споменахме, важен, важен критерий за развитие на Китай ще бъде установяване на върховенството на закона, което показва новото поколение на управляващи, когато дойде на власт в Китай. Китай все повече се обръща към правата на човека. Това е правата на човека и демокрацията цели, които са поставени и от президент Кси, и от министр-председателят Ли. При срещите ни с министр-председателят Ли, нашият министр-председател заяви, че е постигнат напредък по отношение на правата на човека, а китайският министр председател се ангажира, че ще има допълнителен напредък и аз съм уверен в ангажимента, поето от новите управляващи в Китай за, за преминаване на страната към върховенство на закона и изпълняване на препоръките от доклада на Световната банка. По отношение на Мянмар споделям вашите тревоги. Преди няколко месеца посетих за втори път Мянмар и посетих някои от най-проблемните провинции. Преди две седмици проведохме срещи в Сидни и а, трябва да отбележим, че положението в страната поставлява огромно предизвикателство по отношение на правата на човека, но все пак смятам, че решението на Европейския съюз да вдигне санкциите си за Мянмар е правилно, тъй като конфликтите и проблемите в страната датират вече от десетилетия и е важно да се постигне помирение между различните общности в страната. За целта трябва всички ние да работим заедно с правителството на Мянмара за а, постигане на пълни права на най-унеправданите младсиства на рухингите. Сме срещнах се с, с мисля на вършите работа Готьер, в миналият петък в Сидни. И мисля, че едно от основните постижения на тази страна е споразумението, което се сключва с Индонезия. ние ще работим за економическа интеграция между Австралия, Източен Тимур и Индонезия. Това няма да бъде постигнато лесно, но мога да ви уверя, че Източен Тимур е поел този ангажимент. Те твърдят, че економическите им и социални показатели са по-напреднали от показателите на Лаос, когато Лаос беше допуснат до членство в организацията, в асоциацията от Юго-Источна Азия. По отношение на Тайван, интуицията ви е права. Ние вярваме в единен Китай. Съгласни сме с политиката на правителството на Джордж Буш. И ясно заявявам, че Тайван е провинция на Китай, преди да беше отнета от японско-китайска война от 1945 година и Австралия никога не е променила своята позиция, а именно за, според нас Тайван е китайска провинция и ние насърчаваме за мирно обединяване и присъединяване на Тайван към Китай. Играе много важна роля в борбата срещу пиратството около Златния рок в Африка – чрез редица мисии. Разпо... Раз... Разговарях с председателят на Сейшелските острови, който ми заяви, че вследствие на една пиратска атака страната му е загубила една трета от доставките си от гориво. Така че трябва да вземем предвид проблемите на малките островни държави, като Сейшелските острови, например. Те много страдат от пиратската атака дейност и затова трябва да поемем нашата отговорност в борбата срещу пиратството в Африканския рок. По отношение на Китай и китайската външна политика, и това до каква степен е положително или, не по, или отрицателно на новата по-отвратителна политика на Китай от 2008 година насам. Ние просто смятаме, че конфликт относно островите в, юго, в Южно-Китайско море трябва да се разрешат по мирен начин. По въпроса за партньорството ни с Китай, ние насърчаваме подобна политика от страна на Китай. Смятаме, че трябва да, да не забравяме полуките от Първата световна война, чието юбилей ще отбележим до година от, от избухването на войната през 1914 година. Не бива да забравяме събитията в Марокко, които започнаха много преди 1914 година. Знаем, че конфликти в открито море могат да доведат до истински военни конфликти. Европа добре знае това. Ето защо всички имаме интерес Япония и Китай да се споразумеят относно един етичен кодекс. А има и два аспекта относно конфликта в, по отношение на островите в Китайско море. Единият въпрос е разрешаването на самия конфликт, а другият е, е работата до постигането на това споразумение. Именно това е етичния кодекс, за който говоря. И в рамките на този процес едно споразумение за поделяне на ресурсите може да бъде уместно. Нашето партньорство с Китай се основава на интереси и някои споделени ценности, като например ангажимента за мирно разрешаване на конфликтите и мирно развитие в региона. А оттам нататък китайската външна политика ще се определя от международното положение и от китайската доктрина за външна политика. Благодаря ви. Госпожа Егле, благодаря господин председател, господин министр, благодаря ви за наистина обстойното ви изложение. Благодаря ви и за забележителния външнополитически анализ, който направихте. Позволете ми в рамките на втория кръг от въпроси да ви задам два конкретни въпроса. Първият е свързан с Миянмар. Член съм на подкомисията по правата на човека и в качеството си на член на тази подкомисия Категорично заставам зад външнополитическия анализ, който направихте. Но бих ви помолила при посещението си в Мянмар да се осведомите не само за положението на общността на мусулманите Рохингия, но и за положението на общността Качин. Това е християнска общност, която повече или по-малко се намира в положение подобно на това на мюсюлманите Рохингия. Още веднъж позволете ми да направя наистина висока оценка на външнополитическия анализ, който направихте на положението в Миянмар. Мисля, че страната е постигнала значителен напредък за кратко време. Трябва да подкрепим опозицията, като същевременно съзнаваме, че в рамките на тази опозиция има много различни формирования. В момента не можем наистина да разчитаме на нея. Вторият ми въпрос е свързан с сътрудничеството между Европейския съюз и Австралия. Заместник председателят на делегацията за връзки с Австралия много ясно анализира състоянието на това сътрудничество. Аз самата като член на делегацията посетих преди време страната ви. Благодаря ви за посещението, както и за много широкия контекст, в който бяха поставени разговорите ни на въпроса какви чужди езици учат децата във вашата страна, отговорът бе китайски и японски. Ясно е, че насочвате погледа си към тези държави, що се отнася до бъдещото ви развитие. Но как разглеждате сътрудничеството си с Европейския съюз. Имам предвид споразумението за свободна търговия. Европейският съюз е третият по големина търговски партньор на Европейския съюз. Австралия от своя страна е 15-тият по големина партньор на Европейския съюз. Сключването на едно споразумение със свободна търговия между двете страни би било желателно от гледна точка на селското стопанство. Доколкото разбирам, вече е постигнат голям напредък в рамките на преговорите. Но доколкото разбрах и от вашето изложение, би ви се искало първо да сключите политическо и едва след това търговско споразумение. Правилно ли ви разбрах, господин министър? Благодаря. Well, thank you very much. Следващият оратор. Благодаря ви. Ваше превъзходителство, упоменахте положението в Европа преди Първата световна война. Според една теория за външните отношения, ако искаме да гарантираме мир в цялата система, трябва да гарантираме мир в центъра й. Европа е в центъра на системата. И между 1815 до 1914 в Европа имаше мир. Но Първата световна война избухна, тъй като се залагаше повече на двустранните, а не на многостранните отношения. Европа, която е в центъра на системата, за да осигури мир, работи на ниво Европейски съюз и НАТО. Тези две структури надделяват над двустранните отношения. Вие сте също един вид в центъра на системата и мисля, че за да насърчите мира, трябва да заложите повече на двустранните, на многостранните, извинете, а не на двустранните отношения. Какво смятате по този въпрос? Сър Роберт, Добре дошъл, господин министър. Имам четири кратки въпроса. Първо, какво е въздействието на скорошното изявление на Китай за намерението му да разшири мандата на въоръжените си сили, да ги използва по-активно за защита на интересите на Китай. Какво ще е въздействието на това намерение на Китай върху дейността в областта на мироопазването на Австралия? Ще увеличите ли бюджета си за отбрана или просто ще наблюдавате отстрани? Трето, какво ще е въздействието на следното явление. Няколко острови в Южния Тихоокеански регион страдат от покачването на нивото на моретата. Това са малки групи острови, които Австралия подпомага финансово. Какво ще кажете по този въпрос? No one else will understand that. Thank you. И един много важен въпрос, на който няма да имам отговор преди лятото. Кой ще спечели азиатските игри? Господин Поселт, господин министр, два съвсем конкретни въпроса. Първият е свързан с отношенията ви с Индонезия и Филипините. Въобще не говорихте за Филипините. Това са две големи островни държави, в които има много силни сепаратистки движения. Анализът ви на Индонезия бе много положителен. Въпросът ми към вас е каква е оценката ви на силните сепаратистки движения в тези големи островни държави? Заплахата увеличава ли се или намалява? Вторият ми въпрос е свързан с държава, с която Австралия е тясно свързана. Става дума за Папуа Нова Гвинея. Какви са според вас шансовете на Папуа Нова Гвинея за бъдещето и как оценявате стабилността там? Следващият оратор господин министърът. Чудесни бяха въпросите ви. Трябва да следим отблизо проблемите, свързани с правата на човека. Споделям казаното от вас за общността на Качин. Това е Другото предизвикателство, пред което е изправен Миянмар, освен економическите предизвикателства, страната е много бедна и същевременно трябва да постигне и помирение. Имаме споразумение за сътрудничество при предоставянето на помощ с Обединеното кралство. Бе построено, например, училище близо до Рангун с средства предоставени от нас. И там това училище бе посветено от министъра на външните работи на Австралия. Вчера се срещнах с Аун Сан Сучи и тя каза, че е следила това посещение по телевизията. Тази страна бе военна диктатура, а сега по телевизията се отразява посещение на австралийския министр на външните работи. Отразява се неговата среща с лидера на опозицията страната трябва да доизгради образователната си система и да даде възможност на младите хора да се образоват, тъй като много малко от тях завършват образование по-високо от началното. Трябва да осигурим просперитет в Миянмар. Има възможност за економическа интеграция има възможност за страната да се впише в економическата революция в Азия и да преодолее религиозно-етническите конфликти. А що се отнася до отношенията ни с Азия, това не е игра с нулева сума. Нашите ценности са сами по себе си европейски. Европейските ценности са в основата на правата на човека, на плуралистичната система, на парламентарната демокрация в Австралия. И за това страната е привлекателна за мигранти от Индия и Китай – затова през 75-та година индонезийците рискуваха живота си в открито море, за да дойдат в Австралия. Рискуваха живота си, защото знаеха, че австралийските институции се основават на европейски ценности. Нещо, което никога няма да се промени. Говорихте за модернизирането на въоръжените сили в Китай. Економическият възход на Китай неизбежно ще бъде съпроводен и от доразвиване на въоръжените сили. От Китай зависи да отговори на загрижеността на трети страни, като осигури прозрачност. Заявили сме спрямо Китай, че ще наблюдаваме процеса на модернизиране на въоръжените сили – и ще заложим на военното си сътрудничество с други наши съюзници, най-вече с Съединените щати. Азиатско-Тихоокеанския регион. Повдигнахте важен въпрос, свързан с измененията в климата. Посетих Кирибати и разговарях с президента на страната. Там се повишава нивото на океана и в следствие от това може да се стигне до замърсяване на питейната вода. Какво се прави в Кирибати? Засаждат се гори, за да се предотврати ерозията на почвата. Младите хора се обучават в училища където се изучава английски език. Те изучават специалности като инженерство, електроника и така в един момент, когато жителите на Кирибати напуснат родната си страна, младежите в страната ще пристигнат в Австралия не като бедни емигранти, а като квалифицирани специалисти. Те в момента изучават английски и получават дипломи сравними с австралийското ниво на квалификация. Ще бъде заличена историята на този атол, ще бъдат заличени традициите, които неразривно са свързани с океана – Жителите му са с смесена кръв. Те са отчасти малайзийци, отчасти европейци. Ще бъдат принудени да напуснат родната си страна. Ще бъде заличена тяхната култура в следствие от глобалното затопляне. Нещо, което според мен е трагично. В Кирибати можем да станем преки свидетели на повишаването на нивото на моретата. Говорихте за Малайзия и Филипините. Интересно е, че Малайзия допринесе за постигането на споразумение между ислямските сепаратисти в южната част на Филипините и филипинското правителство. Това бе едно много обещаващо споразумение. В Индонезия, според нас, едно от свидетелствата за успеха на страната е преодоляването на сепаратистките уклони в Аче. Бе повдигнат и въпросът за Папуа, когато бях в Индонезия. Партньорът ми, с когото разговарях, заяви, че трябва да се осигури специална автономия. Ние изцяло признаваме индонезийския суверенитет в двете провинции на Папуа. Насърчаваме преговорите за специална автономия, за преодоляването на разликите в стандарта на живот между жителите на тези провинции и жителите на Индонезия. Министър-председателят на Папуа се ползва с подкрепа на мнозинството в парламента, 90 депутати от над 100 депутати. Той се ползва с подкрепата на парламента за своите социални реформи и реформи в здравеопазването, както и други реформи насочени към повишаването на стандарта на живот на населението. Тази страна е изправена пред големи предизвикателства, включително и по отношение на топографията си. Много е бедна, но миналата година бяха проведени първите демократични избори там. Ако Папуа Нова Гвинея може да проведе свободни избори и да осигури спазването на другите основни свободи, то това може да бъде постигнато от всяка друга страна. Папуа Нова Гвинея може да се гордее с това свое постижение. Попитахте ме за първенството по крикет. Аз също съм пламенен почитател на тази игра и първенството по крикет показва, че австралийският а, отбор е много по-силен от английския. Да се надяваме, че ще продължи това наше наистина впечатляващо надмощие. Благодаря ви, господин министър. Благодаря за вашите анализи, за прегледа, който направихте, за коментарите ви. Аз много се надявам, че Австралия ще остане един от важните играчи не само в своя регион, но и в контактите с Европейския съюз и Надявам се и ранковата е, спогодба да бъде е, подписана колкото е възможно по-бързо. И в най-скоро време да можем да посрещнем тук е, в началото на юли делегация от бизнесмени е, на високо равнище, така че да договорим конкретни стъпки във връзка с е, нашето економически взаимоотношения и аз е, мисля, че това като цяло трябва да се разглежда и в контекста на нашите взаимоотношения с страните в Тихоокеанския регион, в Азия. Вие сте за нас е, най-същественият представител на вашия регион, защото споделяме еднакви ценности. И е, ценим особено много е, вашата голяма, мощна, влиятелна е, държава и се надяваме, че вие цените по същия начин и Европейския съюз и контактите с него. Благодаря, господин председател.